даде възможност на ротационното председателство да присъства и проследи този дебат. Благодаря. Благодаря. Член 216 по силата на този член ви информирам, че няма изразени противни становища и коригиращото становище е прието.